Тези дни, госпожи и господа, Европа е пред тежко изпитание, е, което има и историческо значение. Е, много хора е, преминават през Европа заедно с своите семейства, след като са преминали през един много опасен път през Средиземно море. Станали са жертва на трафиканти, на контрабандисти много от тях е, загиват в е, е, Средиземно море или умират от задушаване. Все повече хора са на път за Европа. Все повече хора а, загиват а, по своя път към Европа. Ние в никакъв случай не бива а, да се спираме, а, водени от. А, е, лични съображения или от страх е, пред необходимостта е, да помогнем на тези хора, да ги спасим. В Палмира Ислямска държава унищожи ценности на световната история. Директора на музея в Палмира бе обезглавен публично от бандите на Ислямска държава. Именно от тези престъпници бягат е, хората, които са на път към нас, към Европа и е, са толкова отчаяни, че не се спират е, нито пред стените, които се изграждат пред тях, нито пред е, телените ограждения. Ние трябва при всички положения да отговорим на това голямо предизвикателство с създаването на една обща политика в областта на миграцията и обежището. Спешният механизъм за разпределяне на беженците ще бъде представен от господин Юнкер тази седмица в сряда пред пленарния състав на Европейския парламент. Ние трябва да сме наясно какъв съюз желаем. Е, Европейски съюз, в който всеки е срещу всеки или Европейски съюз на солидарността. Предизвикателството е огромно за всички нас, е, които живеем в Европа и за политиците днес. Е, не бива да забравяме, колкото и да са важни цифрите и данните за Шенген и за Европа, че става дума за живота на хората. Хората, които идват при нас, които търсят обежище тук, вярват в нашите ценности, но е, някои от тях са обезверени поради начина е, по който бяха приети. Е, в никакъв случай не бива а, да наделяват критичните въпроси по отношение на беженците и на мигрантите. Много по-важни, много по-видими са а, нуждите на тези хора. Много от тях е, прекараха тежки е, часове е, по гарите на Европа. И също време много европейски граждани денонощно им помагаха. Носеха вода, носеха играчки на децата, носеха дрехи, носеха храна. Всички тези граждани на Европа, които доброволно предложиха своята помощ, трябва а, да ни напомнят за това, че Елен Коди, а, който а, се самозапали именно в а, е, името на нашите ценности и поради отчаяние, че не вижда тяхната реализация а, и а, смята,